обикновено не сме чак толкова много. Госпожо Вержия, имаше и други изказвания в този смисъл. След на следващото заседание ще бъде представен протокола. Резолюциите прияти днес ще бъдат